от дневния ред. Работна програма на комисията за 2016 година. Изявление на комисията. Обръщам ви внимание, че няма да има спонтанни изказвания, нито ще се използва процедурата на сините картони. Госпожи и господа, почитаеми членове на парламента, следващият ни оратор е господин Франс Тимерман, заместник председател на Европейската комисия. Голямата част от нашата работна програма този път е необичайна. Мнозина тук и в Европа, които са следили дебата днес сутринта, са съгласни с мен, че не можем да я караме както преди. Затова комисията се ангажира да направи смели, прагматични, целенасочени предложения с цел преодоляване на общите предизвикателства пред нас и укрепване на Европа в духа на европейската солидарност и отговорност. Десете приоритета на председателя Юнкер са декларация за нашата мисия и ориентир за това, което ние ще ви предложим. И те остават без промяна. Миналата година казахме, че ще направим различни неща и ще работим различно. Съсредоточаваме се върху голямото. Ориентираме визията си към конкретните мерки, необходими във всяка сфера. Инвестиционен план, цифров единен пазар, енергиен съюз, план за миграцията, за сигурността, съюз на капиталовите пазари, ефективно данъчно облагане на дружествата, нова търговска стратегия, задълбочаване на економическия и пазарния съюз. Утре ще представим стратегията за единния пазар. Но трябва да допълним картината с планове за устойчива браншово развитие и по-добро управление на нашите граници. Работната програма приета от комисията днес, включва 23 възлови инициативи за изпълнение на тези стратегии и представлява много съществена законодателна програма. Вашият парламент ще има много работа. Всички сте получили копие от програмата още топло от копирната машина, затова допускам, че не всички са го прочели. По тази и причина бих желал да се спра на пет основни проблема, които според мен заслужават да бъдат подчертани. Първо ще продължим да извеждаме като приоритет трудностите, свързани с бежанците и миграцията. В нашия план сме предвидили цялостен отговор. Предприемат се непосредствени действия и аз съм извънредно благодарен на вашия парламент и неговия председател, за бързината, с която действате и за водаческите функции, които изпълнявате неотклонно. Сега трябва както да ремонтираме дъблинската система за обежище, така и да създадем нов подход към законната миграция. Така е, същевременно ще допринесем и за укрепване на е, границите. Ние ще внесем до края на годината проекти в тази връзка. Второ, Основен наш приоритет ще бъдат работните места, растежа и инвестициите. Инвестиционният план сега функционира отново благодарение на ангажимента на вашия парламент и бързината с която той действа. Сега висококачествени инвестиции се вливат в европейската економика и научни изследвания. Сега ще подобрим атмосферата за инвестиции и ще задълбочим вътрешния пазар, за да има по-добри резултати, по-малко бариери и необходимите стимули за новаторство, особено сред начеващите предприятия и малките и средните предприятия. Ще внесем редица проекти за изпълнение на стратегията за единния цифров пазар. Ще предложим и стратегия за космоса и отбраната. Трето, Европейският съюз е лидер в преговорите за климата и ние ще направим три важни пакета в тази връзка и енергетиката. Първо ще направим цифрова енергийна, т.е. кръгова енергийна економика, ще гарантираме економическа устойчивост, ще вземем предвид резултатите от прегледа на програмата за 2020 година и целите за устойчиво развитие на ООН. На четвърто място, 2016 година за нас ще бъде година на реален социален прогрес. Искаме хората да получават висококачествени работни места, особено в цифровата епоха. Предвидили сме законодателни и незаконодателни инициативи, за да подобрим равновесието между личния и професионалния живот и за подпомагане на жените, които работят предложенията, които ще внесем още тази година, ще дадат възможност на хората да се ползват от свободното движение, без да се стига до социален дъмпинг и без да се губят социални придобивки. Свободното движение не следва да е заплаха за социалната защита. Европейският семестър през 2016 година по-силно ще акцентира върху економиката и данъчното състояние в Европейския съюз като цяло и върху резултатите в тази сфера на отделните държави държави членки. Ще имаме и европейски стълб за социални права, с което ще се хармонизират действащите социални законодателства чрез преодоляване на празнотите в европейската уредба с цел да се извърши изравняване по най-високите показатели в еврозоната. На пето място комисията ще настоява за нов напредък за такова данъчно облагане на дружествата, което да е справедливо и да подпомага растежа. Данъци ще се плащат по принцип там, където се генерират печалбите. Ще се увеличи прозрачността на данъчната система и ще се засили борбата с неплащането на данъците. Също така ще е, се стремим към един режим на ДДС, който да е по-добре защитен от измами. Както разбирате, не мога да изброя всичко. Комисията ще продължи да изпълнява Европейската програма за сигурността и да се бори с тероризма и организираната престъпност, както и да изпълнява стратегията си за търговия и инвестиции, както и да се стреми към по-просперитетен паричен и економически съюз. За всичко това е необходимо възможно най-добре да използваме ресурсите си. Ще имаме средносрочен преглед на многогодишната финансова рамка и чрез него ще се постараем още по-добре да ориентираме приоритетите си, така че финансирането да е максимално добре свързано с най-важните приоритети – беженци и, миж... и беженска криза. Предизвикателства като беженците, кризата с иммиграцията, енергетиката и енергийната сигурност – показват още веднъж, че за нас е много важно да имаме ефикасна външна политика, за да изпълняваме вътрешно политическите си цели. Повече от всякога преди. Днес вече не сме способни да различаваме външното от вътрешното. Не можем да разграничим двата елемента. Комисията ще даде своя голям принос за новата глобална стратегия в сигурността, като и тук вътрешно и външно ще вървят ръка за ръка. И две последни бележки. Първо, Нашата комисия също заяви, че ще правим всичко по-различно. Всичко, което предлагаме, стъпва върху основата на програмата ни за по-добро регулиране. Спомняте си, че когато встъпихме в длъжност, казахме, че искаме да постигаме реални резултати и то на място. Работната програма включва планове за преглед на ключови области от действащото законодателство, например за здравословни и безопасни условия на труд, за да са те годни за новите обществени условия и да обслужват политическите ни цели. Също така сме отеглили някои инициативи, които са или устарели, или нямат шанса да бъдат одобрени. Списъкът е значително по-кратък, отколкото миналата година, когато обявихме така наречения политическа липса на приемственост. Но ние, разбира се, ще се съобразим и с вашите виждания. Втората ми заключителна бележка е, че работната програма не може да бъде изпълнена удовлетворително без достатъчно участие на съзаконодателите. Е, необходимо е, макар това да се отклонява от общоприятия принцип, в нашия случай да има три институции, които да танцуват тангото заедно. Ние сме длъжни да докажем, че всичките ни институции са, дово, са готови е, да работят заедно по програмата на Европа, за да постигнем заедно своите цели. При изготвянето на работната програма сме взели предвид е, вашите становища, включително отразените във вашата резолюция за тази цел и смятаме, че има много голямо сходство във вижданията ни. Нашите общи работни методи за диалога тази година със сигурност е, много повече ще се подобрят в сравнение с миналото. Имаме нов формат на дискусии в колегите. Искам да благодаря на всички ръководители на политически групи за участието им в тези процеси. Благодаря на председателя Шулц за сериозното му отношение и за това, че ни помогна да организираме работата си по-добре. Благодаря и на господин Бузек като председател на председателския съвет в парламента за това, че също се солидаризира с нашите усилия вече внесените и бъдещи проекти се надявам да бъдат приети бързо и очаквам с нетърпение тясното си затрудничество с вас през 2016 година и много се радвам, че успяхме да докажем, че нашите работни методи заслужават доверие. Надявам се доверието и на вашата институция. Благодаря, господин Тимерманс. Сега от името на ЕНП има думата господин Сайер. Благодаря, господин председател. След преговори през септември стигнахме до съгласие няколко партии в тази, този парламент стигнахме до съгласие и това е наистина беше важна основа за една програма, която след това представихме на вниманието на комисията. Наистина имаше съгласие, имаше известно вълнение, както в залата, така и извън залата, относно това дали ще постигнем съгласие, но ако постигнахме. Важно е парламентът и комисията да работят съвместно по този въпрос, защото действително когато се избираше новия състав на парламента, се разискваше въпроса за сериозните промени, които трябва да настъпят с цел постигане по-ефективна работа на институциите. Сега, що се отнася от е, областите, които са значими от ТНП? Е, искам да очертая някои аспекти. Методологията на първо място. Приветстваме концентрацията, създаването на 10 приоритети в плана на председателя Юнкер. Освен това, що се отнася до методология, основните аспекти са свързани с субсидиарност и е, пропорционалност. Много дълги е, програми на комисията сме чели в миналото, които не са били изпълнявани. Е, що се отнася оценката на въздействието, законодателството в процеса. Това са важни неща, които трябва да бъдат проверявани винаги в хода на работата. Що се отнася отново до методологията? Бихме искали да се обърне внимание на актовете по делегация и за изпълнение. Това е нещо много важно за мен лично. И все още, мисля, сме в дъл тук, след дългите години, които са изминали от Лисабонския договор до сега. Комисията трябва да насочи вниманието си върху изпълнението на съществуващото законодателство и упростяване на правилата, когато става въпрос за кохезионна политика, възближаване или селско стопанство. Тези приоритети които са значими за НП. Първо, мобилността и гъвкавостта на пазара на труда. Тук има какво да се желая още, още заетостта сред младите, разработване на умения сред заетите листа, лица и новаторство. По-нататък, завършването на вътрешния пазар е изключително важен в областта на енергетиката и цифровата економика. Изключително важно също така е да се предме стъпки за малките и средни предприятия с цел опазване на работните места в Европа. По-нататък, е, е, неотложността на кризата, свързана с мигрантите, е необходимо да се гарантират външните граници на Европейския съюз, да се помогне на тези, които са в опасност, но да се гарантира и сигурността на нашите граждани. Това е основен приоритет за нас. В тази област има, разбира се, актове, които са в сила. Парламентът е, е готов да действа бързо и енергично в тази област. Приветстваме предложението на комисията комисията за програмата 2016 година. Благодаря много, председателя. Благодаря, господин Саер. А от името на социалистите и демократите, господ... госпожа Родригес. Yes, uh, Vice... господин заместник председател на Европейската комисия. Вярно е, че не можем да продължаваме да работим както обикновенно. Десете приоритет на Европейската комисия според нас продължава да са валидни, но трябва да бъдат а, редактирани по съвсем различен начин. Според нас основното предизвикателство в момента е справянето с беженската криза и предотвратяването на хуманитарна криза в тази област. Едновременно с това трябва да защитим и шенгенското пространство. За целта, както знаем, се нуждаем от истинска общоевропейска система за обежище, истинска общоевропейска граница и истинска европейска политика по отношение на миграцията. Така че ние ще подкрепим Европейската комисия в стремежа за изграждането на тези инструменти. Едновременно с това обаче Европа трябва да се превърне в истинско пространство на просперитет. И затова смятаме, че през 2016 година Европейската комисия трябва да предложи истински черпателен преглед на стратегията Европа 2020 година. Тъй като тук не става дума само за енергиен преход, трябва да се насочим към кръгова економика с цел по-добро управление на наличните ресурси. Трябва да се намерят е, нови цифрови решения и отново да се върнем към иновация с цел създаване на по-качествени работни места. Трябва също така да, направим, да използваме максимално новият инвестиционен план и другите инструменти на наше разположение, за да постигнем целите заложени стратегията Европа 2020 година. Едновременно ние се притесняваме от нещо, което се случва в момента в Европейския съюз, а именно има опасност държавите членки да започнат да се съравновават помежду си, намалявайки социалните придобивки. Ето защо смятаме, че е настъпил момента да се постави акцента върху социалните права. Момента е да се приеме пакетът за мобилността, но трябва също така и да се борим срещу укриването на данъци, за да може данъчното облагане да се плаща там, където се осъществява стопанската дейност. За нас това са ключовите приоритети и сме убедени, че амбицията за доизграждане на економически и паричен съюз би следвало да се ръководи от една основна цел. И тази основна цел е хармонизация на, на възможно най-високо равнище. Господин заместник председател, ние смятаме, че ако искаме да постигнем тази хармонизация на високо равнище, би следвало да доизградим и банкови съюз и да изградим истински данъчен капацитет за еврозоната. Но разбира се, всички тези амбиции няма как да бъдат постигнати, ако не ги придружим с по-амбициозна външна дейност. Да, съгласни сме с вас. Имаме нужда от преразгледана, осъвременена глобална стратегия и на първо място основната ни цел трябва да бъде Европа да изиграе водеща роля на конференцията в Париж, да изиграе водеща роля при постигането на целите за устойчиво развитие на ООН и също така ще да отбележа колко важно е и постигането на истинско партньорство с Африка като наш съседен континент. Това са нашите очаквания за идната година. Европейският парламент беше много активен в изготвянето на своята резолюция и може да разчитате на нас. Ще бъдем също толкова активни за постигане на целите в правилната насока. Благодаря ви, госпожо Жуал Родригеш. От името на ЕКР думата има госпожа Вики Форд. Благодаря трябва да се съсредоточим върху економиката, като стимулираме иновациите, търговията и конкурентоспособността и в Европейския съюз и извън него, в традиционните отрасли и извън тях. Мога да се съглася с голяма част от вашата програма. Би трябвало да направим по-лесно разцъфтяването на дружествата. Комисията съкръщавайки част от законодателните си проекти, е, би трябвало да намали бюрокрацията. Аз искам да благодаря за това, че се вслушахте в нашата група е, в този стремеж за намаляване на бюрокрацията. Вие отеглихте 70 законодателни проекта. Само, че в е, здравеопазването, образованието, социалната сфера има какво да се направи. Аз тук имам своите несъгласия. Това са въпроси, които се решават най-добре на национално национално равнище. Единият пазар е уникална възможност, чрез която се разкриват работни места и се създава растеж. Вие казахте, че не трябва да я караме както преди. Нека да не бъдем подвеждани от левицата към а, такива предложения, а, които да направят Европа място негодно за бизнес. Благодаря. Госпожа Интвелд за групата на либералите. Благодаря, господин председател. Мисля, че действително необичайно е, защото заместник председателя на комисията постигна нещо революционно, а именно работната програма да остане в тайна до днес на комисията за следващата година, така че ви поздравявам за това. Нямах достатъчно време е, да се запозная задълбочено с програмата, но като я прелиствам, виждам редица положителни аспекти и вие ще получите подкрепата на нашата група, именно по отношение обежище и миграции, граници, е, синята карта – Отбелязах и предложението за баланс през целия живот на трудова заетост. Това може би е свързано и с отпуските по майчинство. Нието за външно представяне на еврото, нашата обща валута. Ще получите подкрепата на нашата политическа група по тези въпроси. Липсват някои въпроси, остават и някои въпросителни. Една от Темите, които е, бих желала да видя в програмата, е изискана от парламента сигурност и борба срещу тероризма. Ние вече от няколко години отстояваме факта, че е нужно да се направи задълбочена оценка на мерките, с които разполагаме в момента относно тяхната ефективност. И това наистина е въпрос свързан с по-добро законотворчество. По-нататък, що се отнася до директивата е, хоризонтална, хоризонтални а, борба срещу а, дискриминацията, разблокирането на този акт. За мен е голямо удоволствие а, а, да мога да работя, що се отнася до фундаменталните права, върховенството на закона и по-нататък за цифровия дневен ред. Приветствам казаното от вас, но се чудя как да тълкуваме думите на господин Отингер. Вместо да се създаде открита мрежа, ние ще поставим една мрежа, с която да оградим европейския е, облак електронен. И на последно място, вече говорим доста е, по редица политически теми. Според мен обаче доброто законодателство не е резултат от е, политическия дебат, а е цялостен процес. И според мен комисията има какво много може да направи. Аз вече споменах прозрачността. Нужно е наистина да а, правим скокове напред в тази област, защото все още продължават заседания на дипломати за затворени а, а, врати. Що се отнася до качеството на законодателството, не бива да забравяме този въпрос. И трябва по-критично да погледнем и към нас. Наистина, не би трябвало да а, продължаваме да работим по актове, които не са издържани от правна гледна точка и да очакваме решението на Европейски съд по-нататък. Така че аз бих желала да се работи повече по самия процес, а, а крайния крайния резултат е, то е политическо предпочитание, но как точно управляваме процеса? Ето тук ние има какво да направим. Благодаря, председателя. Благодаря, госпожо Айнфелд. Михелц. За обеднена левица, е, заповядайте, господин Михелс. Президент. Благодаря ви, господин председател. Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер ни трогна днес сутринта с думите си, посветени на политиката ни в областта на миграцията, която се проваря тъй като прекалено разпокъсана. Да, думите му бяха трогателни, но може би трябва да се замислим по-внимателно върху казаното от него. Дали проблемът е в недостатъчни инвестиции, дали проблемът е с инвестиционния план, предложен господин Юнкер? Не. Като цяло, добрите намерения в областта на регионалната политика, политиката за интеграция, защитата на потребителите, всички тези добри намерения всъщност са само дребни идеи, а основните приоритети в вашата програма си остават само на хартия, което от своя страна поставя под въпрос основните принципи в Европа, демокрацията и основните права. Те остават само на хартия и не се превръщат в действителност. Ми се струва, че тук наистина пропускате прекрасните си възможности. Благодаря ви. От името на групата на зелените думата има господин Филип Ламберт. Господин заместник председател, добре дошли. През 2014 година и най-вече през 2015 наблюдавах комисията и е, по отношение на фонда за беженците, е, впечатленията ми бяха, че тя е, реагира амбициозно и неотложно, в неотложен порядък но е, все пак е, ви е, не се поколебахте е, да е, чукате и на врати, които бяха е, затворени за да постигнете сегашните резултати. Искам и по други въпроси да се ангажирате така. Видях каталога с бъдещите ви предложения. Струва ми се, е, че неговата интензивност не наподобява интензивността на присъствието ни в тази зала. Искам да засегна темата за социалния дъмпинг. През 2014 година имахте повод да се убедите, че това е основен въпрос за европейските граждани. Комисията започна активно да работи в края на 2014 година. Сега една година по-късно и нищо не сте направили. Необходими са конкретни мерки страна по страна в рамките на семестъра. Все повече а, е, спада а, качеството на преговорите с социалните партньори, все по-малко стават тези преговори, все повече става социалния дъмпинг. Е, Займете се спешно. Е, по отношение на данъчната сфера – за данъчните становища е, има е, едно малко усилие, което е положено. Всичко останало е маняна, маняна, нали? Очаква се предложенията ви да бъдат е, внесени утре, е, в някой друг ден. Е, по отношение на борбата е, с е, влушаване качеството на околната среда, по отношение на ТИТИП все още предстои да видим какво ще направите. Също така, кога ще а, сложите а, предложения на масата а, за по-голяма отговорност в държавите членки на банките, на различните консорциуми, които създадоха кризата. Вие имате право на инициатива. И сега искам да засегна един скандал по отношение на околна среда, на обществено здраве, на правоприлагане на и с а, кривяване на пазарите. А, това са все сфери, а, които а, комисията а, има в портфейла си. Тя има право на инициатива. А вие какво ни казвате там? Ами а, казвате ни държавите членки да си свършат работата. А, вижте какво става в автомобилостроенето. Германия е най-голямата мощна държава, членка на Европейския съюз, нейното автомобилостроене няма да се пипа. Това ни казвате. Моля най-сетне да се предприемат тези мерки, за които имате право да проявите инициатива. Благодаря за ЕФТД, господин Борели. Благодаря, господин председател. Днес Европейската е, комисия е, решава е, да подчертае в своята работна програма за 2016 година да въведе е, е, редица мерки. Ако разгледаме естеството на работната програма 2016 година, ще видим, че е важно да излечем някои от последни, по, важните е, полуки от 2015 година. От Гърция, например да погледнем. Динамика, която е, налага да обърнем внимание на разрастващата събедност, да се направят нужните стъпки. Кризата в Либия, в Сирия е, ни изправят пред една неотложна обстановка, при която трябва да се е, възприемат стъпки във връзка с управление на тази криза. по нататък е, случая с Volkswagen, нужни са повече мерки за контрол какво би се случило, ако стане въпрос за е, злоупотреба в областта на хранителното на храните или фармацевтиката. Е, изключително важни са тези аспекти. По-нататък, е, споразумението с САЩ, с Китай и всички важни споразумения по външно търговски спогодби. Необходимо е да се направи нужният а, анализ най-напред. Някои държави правят оценка на риските, риска възоснова на своите подробности. Комисията трябва да а, направи нужното, за да получим ясна картина за истинското въздействие. Ако една страна се намери в окото на бурята, това може да има последствия за цяла Европа. И необходимо е наистина да имаме предвид това, особено що се отнася до увеличаване на бедността. По-нататък да се предоставя възможност за микрокредитиране Необходимо е да се отправи ясен сигнал, че Европа все още споделя основен принцип, принципа на солидарността. Това е много важно да видим в програмата за 2016 година и по-нататък модела на регламентиране трябва да ни даде възможност да работим на всички нива, включително и регионално, да се отразява географското многообразие в законодателните актове. Необходимо е да се децентрализира процеса на взимане на решение и да се насочи вниманието върху макрорегионите. Благодаря. А сега Европа на нациите и свободата, е, господин Салвини. Грация, президенте. Е, Благодаря ви, господин председател. Ами, залата днес ми се струва доста празна, което показва, че е, Съветския съюз на европейските държави, наречен Европейски съюз, явно не е в много добро здраве. Господин заместник председател, какво стана ясно след днешното ви прекрасно изказване? И какво стана ясно след последният избирателен съвет? Ами, ми стана ясно, че тези държави се събраха, за да се разберат, че не могат да се разберат как да се справят с беженският поток. А какво прави Турция? Ами Турция приема беженци, които са това използва като разменна монета в преговорите с Европейския съюз. Така че какво смятате да направите вие в Европейската комисия, за да сложите край на исландска държава, която предизвиква пяството на стотици хиляди беженци? Ще запасите ли, освен това, економическите санкции срещу Русия, които предизвикват економически загуби в размер на милиони евро за Италия? Струва ми се, че а, това, което правите в Европейската комисия е срамно. Искате от държави като Италия непрестанно да правят а, жертви, а искате солидарно само когато се говори за бешенците. Но нищо не правите, когато се изнася производство от Европейския съюз в Китай, което допълнително увеличава безработицата в Италия. Къде е в политиката ви защитата на производството в Италия? Къде е защитата на потребителите? Непрестанно се е, намаляват е, разпоредбите за защита на потребителите. Внася се ориз от Тайланд без никакъв санитарен контрол. Това, разбира се, води до увеличаване на бедността и на безработицата в нашите държави. И разбира се, това, когато се стигна до избора. Виждате какво се случва. Видяхте какво се случи в Виена, видяхте какво се случи в Полша, ще видите какво ще се случи в Обединеното кралство, ще видите какво ще се случи в Италия. Смятам, че колкото по-рано излезем от Европейския съюз, колкото по-бързо го направим, толкова по-добър ще бъде за нас. Госпожа Морва има думата. Е. Благодаря. Искам да запитам господин Франс Тимерманс, заместник председател на Европейската комисия, следното ще се съгласите ли с мен, че това, което става тук сега, във връзка с програмата за работа на комисията през 2016 година, този дебат в парламента, на който присъстват не повече от 20 на депутати, е същото, както обсъждането на една правителствена работна програма в национален парламент. Съгласен ли сте да се проведе е, такъв е, паралел? Как ще обясните, че е, тази квази правителствена програма, която ще засегне 500 милиона граждани на Европейския съюз, бе изпратена 15 минути преди дебата по електронна поща на членовете на парламента. А разискването бе насрочено за 3 часа след обед. Как ще обясните тази процедура на европейските граждани? Не смятате ли, че тя е унизителна? Искам да попитам вас, както и господин Шуц да дадете становище. И той трябва да се изкаже като председател на парламента. Тук говорим за Политиката в областта на иммиграцията, това е само една глава от вашата програма. Може би просто сте нахвърлили няколко реда по време на обедната си почивка за това какво ще се прави с тази вълна на пришелци в Европа. Ние, унгарците, смятаме, че унгарският народ има право да решава какви мерки да предприеме за борба с миграцията защото не сме се отказали от суверенитета си. Става дума за ново явление, имам предвид миграцията, и ние можем да регулираме само такива области, които изрично са предоставени в компетентността на Европейския съюз от страна на договорите. Миграцията не е политика и Европейският съюз няма работа там. Благодаря, госпожо Морвай. Господин Тимерманс, имате думата. Президент, благодаря, господин председател. Добро е наистина, че е, госпожа Морвай нарече господин е, Юнкер най любим ръководител, което наистина е висока оценка за комисията. На следващо място, може би накратко мога да обясня, това е само едно експозе на работната програма на комисията. Нищо повече, нищо по-малко. Ще имаме изключително много възможност да разискваме съвместно работната програма на комисията и аз разчитам на парламента не да се правят изявления за нещо друго или е, от общ характер да се говори за политически въпроси, а конкретно да разгледаме предложенията на комисията, така че да стигнем до общи заключения. Мисля, че това е изключително важно. Мисля, че Понякога комисията има много по-сериозно отношение към парламента, отколкото някои от депутатите в парламента, седящи на крайните редици. Така че необходимо е наистина да и вземем общи решения по тези приоритети. Общите решения са изключително необходими. Мисля, че Бекерсман фундация Позволете да цитирам текст – от доклада днес в Европа 26 милиона деца и млади хора са застрашени от бедност и социална изолация. Ето, тук трябва да насочи вниманието си. Това трябва да е двигател на конкретните мерки. Знаете ли колко е безработица тръсът младите хора в нашите държави членки? Затова искаме структурни реформи. Затова имаме специален фонд за това. Затова искаме да има възможност в цифровия пазар, във вътре вътрешния пазар. За това трябва да направим нужното, така че да гарантираме хората повече да не виждат движението на работната сила като заплаха за социалната система, като една възможност да се създаде професионален път. И за това са нужни предложения, които да обсъждаме за по-доброто социална закрила в Европа за европейските граждани. Разбира се, това е изключително важно и трябва да се работи в тези области. Да, има елементи, в които винаги бихме могли да постигнем повече, и слушахме с е, интерес и внимание, но в крайна сметка ние сега а, водим интензивен диалог с вашата институция, с съвета. Европейския парламент, е, представляван от Гейфер Хофштадт да, за да можем наистина да направим а, нужното, за да а, бъдем по-добри законотворци съвместно. И това посочва, че ние сме разбрали какво е посланието от нашите граждани, от нашите избиратели. И затова и по този начин подхождаме в подготовката на законодателните проекти, за да избегнем грешките, както госпожа Индва отказа. Понякога взимаме решения, които знаем, че в крайна сметка няма да имате успех тези решения представляват компромис, но не добре, когато става въпрос за прилагане в конкретна държава членка и тогава от това ще страда бизнеса и съда в крайна сметка трябва да се намеси и да коригира. Е, затова е, ние искаме да има подробна оценка на въздействието преди да вземем решение, да не се стига до там, че е, стопанската дейност да бъде претоварена с все повече и повече бюрокрация. Това е позицията на комисията. Разбира се, нужни са действия. И в нашата обща история е факт, че самия проект в момента е изправен пред предизвикателство – като перфектната буря, финансова криза, криза с бежанци, международни заплати, кризата за криза в устойчивостта и всичко това се случва едновременно и засяга европейския проект и ние европейския проект трябва да може да даде отговор. Скромната програма на комисията е част от по-големия отговор, който ние трябва да дадем, но без отговора, който се дава от именно програмата на, на комисията, ние като институции няма да имаме ефективна дейност. И комисията ви уверява, че е готова да работи тясно сътрудничество с Европейския парламент, за да се постигнат резултати в името на интереса на европейските граждани. Много ви благодаря. Председателя, благодаря господин Тимерманс. И с това приключваме дебата по тази тема.